Colleagues, please take your seats. Уважаеми колеги, моля, вземете местата си. Make a start. Нека да започваме. Вземете местата си, моля. Аз и Еву sitzen machen. Okay. Okay, I'll make a start. Please take a seat. Also, the gentlemen in the first row. Also, those in the very center. Моля, заемете местата си. Е, моля всички, които са на първия ред, пък и в средата на залата, да седнат. Можете да продължите разговорите си по-късно. И така, уважаеми колеги, съгласно правило 14, не първа, от процедурния ни правилник, ме информираха, че е моя задача да поема временно председателството на нашата парламентарна комисия до избирането на новия председател. Аз не съм най-възрастният колега, за щастие, но изглежда е, съм депутат тук от най-много време. Именно за това съм седна тук отпред. Откривам заседанието. Превод е на разположение на всички официални езици в съответствие с решенията на бюрото по тази тема. Целта на днешното заседание е да се учреди бюрото на парламентарната комисия избирайки председател и заместник председатели съгласно правило 213 от процедурния правилник. Първо ще изберем председател, след това ще изберем заместник председателите, което ще стане вече под председателството на новоизбрания председател. Информираха ме, че следните заместник членове ще участват в гласуването. Изчитам имената. От НП. Билчик, replacing Силвио Белоскони.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 Mr. Robert Heisel replacing Kati Piri. From the Greens, Hannah Neumann replaces Salima Yenbu. From ID, uh, Nicolas Bay replaces Harald Wilimski. From the ECR, Asito Kanko replaces Anna Fortiga. Mr. Angel Jambatsky replacing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 това бяха имената на заместник членовете, които ще гласуват днес. Ако има други промени, сега е момента да ме информирате преди да гласуваме. Всички промени трябва да бъдат записани. И преди да започнем, нека да ви съобщя, че е, трябва всички да разполагате с картите си за да гласуване защото може да са ви необходими по време на гласуването. Също всички кандидати трябва да приемат лично или а, писмено а, номинацията си и всички кандидати трябва да са пълноправни членове и да са подписали декларация за липса на конфликт на интереси и декларация свързана с етичния кодекс. И накрая по правило 213 алинея 1. Цитирам. Многообразието на парламента трябва да бъде отразено в състава на бюрото на всяка парламентарна комисия. Не е допустимо да има бюро на парламентарна комисия, в което участват само мъже или само жени, или пък в което всички заместник-председатели са от една и съща държава членка. И така. Сега преминаваме към избор на председател. Първо, моля секретарията да провери дали имаме кворум. Секретариатът потвърждава това. 38 пълноправни члена присъстват. Искам да ви информирам, че съгласно правило 218 за е, кворум се счита една четвърт от членовете, т.е. в нашия случай 18, тук имаме 38 колеги, значи кворум има. Номинация за избор на председател. Госпожа Завко, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да номинирам господин Дейвид Макаристър за председател на комисията по външни работи. Благодаря ви много. Номиниран е Дейвид Макалистър. Нека да ви припомня, че кандидатът трябва да бъде номиниран от политическа група или от 5% от членовете на парламентарната комисия, които присъстват. От 5%, извинете. Господин Макалистър, приемате ли номинацията? Господин Макалистър Кима. Кандидатът изпълнява задължението е, е, да е пълен, пълноправен член на комисията, подписал е, е и декларацията за липса на конфликт на интереси и декларацията за етичния кодекс. Има ли други номинации? Не. В такъв случай, при положение, че има само един кандидат, предлагам да преминем към избор чрез аплодисменти. Thank you very much. Благодаря. Толкова много аплодисменти, че ще стигнете и за останалите. Нека да помоля новоизбрания председател да вземе мястото си. С това моята задача приключи. Благодаря. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all, thank Дами и господа, уважаеми колеги, благодаря за доверието, благодаря за честа да председателствам Комисията по външни работи. През следващите две години и половина ще се опитам да председателствам работата на тази комисия по възможно най-безпристрастен начин, а колегите, с които работихме вече предходния мандат, знаят много добре, че целта ми винаги е да бъда възможно най-справедлив към всички. И като председател, моята задача е по никакъв начин да не проявявам пристрастност. Аз съм повторно избран член на парламента на новоизбраните членове поздравления за това, че сте новоизбрани членове и за това, че сте членове на тази парламентарна комисия, защото от всички 20 парламентарни комисии тази е най-добрата и най-интересната. Това можем да кажем пред всички останали комисии. Най-интересната комисия. Нека да продължим работата си. Благодаря на колегата Галер за това, че председателства първата част на заседанието. Точка втора. Избор на заместник председателите. Избират се по-отделно. Нека да ви съобщя, че следните заместник членове ще гласуват. Трябва ли да прочета същата, същия списък, който вече беше изчетен? Не. Много добре. И така, номинации за, а, за първи заместник председател. Яцек Сариош Волски господин председател. Бих, е, много се радвам, че отново съм в комисията по външни работи. Искам да е, изразя своето задоволство, включително и в качеството си на предходен председател е, на тази комисия. Искам да на, номинирам за първи заместник председател господин Вашнаковски, бивш външен министр на Полша. Благодаря. Благодаря на Яцек Сариус Волски. Кандидатът, припомня ви, трябва да бъде номиниран или от политическа група, или от 5% от членовете на комисията, т.е. 4 члена вече ЕНП е номиниран господин Вашковски. Господин Пицова от е, ЕСН, Социалистите и демократите. Поздравление за избора ви, господин председател. От името на Социалистите и демократите искам да номинирам за трети заместник председател на тази парламентарна комисия господин Сергей Станичев. Трети заместник председател. Tonino, in the moment we're still up the first vice president. Why not, if it's possible? <laughs> Ами, все още се занимаваме с първия заместник председател. Така че първо, господин Вашиковски, приемате ли номинацията? Да. Кандидатът е пълноправен член на АФЕД, подписа декларацията за финансовите интереси, декларацията за етичния кодекс. Хил Деватманс от името на Риня иска думата на Поздравление, господин председател. Познаваме се от предишния мандат. Поздравления. Надявам се, че ще работим добре заедно. Искам да номинирам господин Умаспат за втори заместник председател на комисията. Иначе искам да говоря и по номинацията на първия заместник председател. Групата Renew Europe иска тайно гласуване по тази номинация. И така получихме информация за номинацията за трета и заместник председател. Имаме и искане за тайно гласуване. Тайно гласуване трябва да бъде изискано от поне една пета от членовете, т.е. 15 члена и така. Кой иска тайно гласуване? Амел, you count. I can't do that. Enough? Okay, it's obviously more... Имаме повече от 15 члена. Преминаваме към гласуване. Okay. Моля, изведете картите си. И така. Зеленото копче е за, червеното против, бялото е въздържал се. Моля, гласувайте. We are voting about on the first vice president, Mr. Vashkovsky. Гласуваме по кандидатурата на, за първи заместник председател, господин Вашковски. Тайно гласуване. So, has everyone voted? Гласуваха ли всички? Един от колегите ни още не е гласувал. 66 от 67 гласа. Не съм аз. Oh, now we have six, but now we have 68 colleagues present. 60. So 68 of 68, the vote is closed. Добре, 68 от 68 гласа. Край на гласуването. Резултатът 37 гласа за, 24 гласа против. Господин Вашковски избран. Поздравление. we now come to the third point on our agenda. Трета точка от дневния ред. Номинация за втори, трети и четвърти заместник председател. Соция... Социалистите номинират за, втори заместник член е господин Паят е номиниран от групата Renew Europe. За трети заместник председател господин Станишев от Социалистите и Демократите. Четвърти. От името на НП бих искал да поздрав... предложа господин Басеско. Okay, first of all, we have to ask if they would agree. Now, just a moment, we have. Момент. господин Пает, господин Станишев, господин Басеско и тримата потвърждават, че са съгласни да бъдат номинирани съгласно правило 213. Многообразието на парламента трябва да бъде отразено в състава на бюрото на всяка парламентарна комисия и не е допустимо да има бюро на парламентарна комисия, в което е, членуват само мъже или само жени, или е, в което всички заместник-председатели са от една и съща държава членка. Всички номинирани колеги съвсем не идват от една и съща държава членка, но всички те са мъже. Трябва да се спазят е, правилата, ако ли не е, избора на цялото бюро на Комисията по външни работи ще бъде обявен за невалиден. Затова трябва да отложа избора на заместник-председатели, за да се обмислят нови кандидатури. Можем да започнем парламентарната си работа след избора на председател и заместник-председатели. Е, но няма как да гласуваме за заместник-председатели, които са само мъже. Няколко желащи да се изкажат. Първо господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. Напълно подкрепяме решението за отлагане. Смятам, че трябва да бъдат дадени еднакви възможности на всички групи, които са номинирали заместник-председатели, да обмислят нови кандидатури. Господин Пицола, Господин председател, с а, уважение а, разглеждам вашето предложение, но предлагам да гласуваме поне до трети заместник председател, нещо, което е технически възможно и това няма да застраши гласуването по-късно за постигане на равнопоставеност между половете. Господин Вилануева. Госпожа Виланоева, Обединената левица. Искам да ви поздравя за избора ви за председател. Господин председател, подкрепям вашето решение да се преустанови гласуването. Става дума за председателството на тази парламентарна комисия. И тази тема е изключително важна. Става дума за европейската външна политика. че искаме Европейският съюз да е готов да се изправи пред сериозните предизвикателства на днешното време, не би било подходящо да изберем председателство, в което участват само мъже и жените са напълно изключени. И така, това би означавало, че изключваме половин представителите на половината население от вземането на решение. Не така трябва да работим. Благодаря, Михаил Гайлер, НП. Благодаря. И аз подкрепям решението да се отложи гласуването, тъй като е очевидно, че има спорни правила. От една страна има правила от парламента. От друга страна, политическите групи имат свобода, съгласно системата ДОНТ, да номинират когато сметнат за най-подходящ. В нашия случай, а и в случая на няколко други парламентарни комисии, се стигна до такава ситуация. Това означава, че не е допустимо а, да се гласува а, чак до трети съместник председател, защото това би било недопустимо. Затова мисля, че всички политически групи трябва да обмислят различни, различни решения. Съжалявам, че не взехте предвид това правило, когато, преди да гласуваме за първия заместник председател Знам, че е, парламентарната комисия се счита за учредена, когато има председател и първи заместник председател. Същевременно имахме много възможност. Всички знаехме, че са номинирани само мъже. Е, добре беше да се даде възможности на ЕКАРЕ да номинират е, жената. Имат жени в групата си. Да, във всички политически групи има много способни жени, които биха могли да бъдат номинирани, включително и НП и други. Яцек. Гласуването вече е проведено. Ако приемам предложението на либералите, трябва да отхвърлим избора на първия заместник председател. Затова предлагам да процедираме така, както предлага председателят сега. Не е лесно това положение. Няма как да го избегнем. Правилата са толкова ясни, че нямаме други избори така запазваме нещата в настоящия си вид. Господин Вашиковски е заместник-председател, аз съм председател. Оттам нататък трябва да видим как ще се спази правило 213. Не виждам други възможни решения. Социал-демократите искат да продължим с гласуването. Всички останали политически групи смятат, че е по-подходящо да приключим на този етап. Трябва ли да гласуваме? Мисля, че е ясно какви са позициите. Следващата точка съобщение на председателя. Съгласно правило 214, парламентарната комисия може да, да делегира правомощия за вземане на определени решения на координаторите с, с изключение на приемането на доклади, становища или изменения. Всяка политическа група е представена на заседанието на координаторите депутатите, които не са членове на политически групи, получават информация чрез своите съветници. Ако няма възражение, това се счита за прието. Следващата точка. Получили сте календара за, след, за остатъка от 2019 година по имейл. Ако нямате възражение, той се счита за прието. От там нататък. Езикови профил на парламентарната комисия съгласно членовете и съответните е, решения на бюрото. 20 езика – български, чешки, немски, гръцки, английски, испански, естонски, хрватски, литовски, холандски, португалски, шведски и други. Ако нямате възражение, можем да приемем езиковия профил. Следващата среща е извънредна среща, предвидена за сряда, 24 юли от 9 сутринта до 12.30. Проектът за дневен ред ще ви бъде изпратен възможно най-скоро. Това е от мен. Имате ли коментари? Не в такъв случай. Благодаря ви отново. Надявам се, че ще работим добре през следващите 5 години.